разработването на този доклад. Искам да се извиня за отсъствието на господин Дали. Uh, uh, Благодаря ви, господин комисар. И благодарим на господина Чеверея за неговия доклад. Утре ще се състои гласуването в 12 часа. Сега докладът на госпожа Гало за усъвършенстването на упражняването на правата на интелектуална собственост в рамките на вътрешния пазар. Давам думата на докладчика за 4 минути. Имате думата. Благодаря, господин председател. Колеги, парламента трябва да използва тази възможност да се гласува по този доклад по собствена инициатива. Това не е мой доклад, а е резултат от множество компромиси насочени към започване на голям дебат. От 10 години във всички текстове казваме, че европейската економика трябва да бъде економика на знанието. Става дума за това да бъдем на висотата на предизвикателствата, свързани с цифровизацията. Новаторския сектор, новаторските индустрии дават 7% от БВП на Европейския съюз и 14 милиона работни места. Те са и трябва да останат най-важният най-важното предимство на европейската економика в условията на жестока конкуренция. Ние трябва да защитим тези права. С какви да ги защитим? с какви инструменти можем да стимулираме творците да творят, с какви инструменти можем да осигурим културното многообразие в Европа, с какви инструменти можем да осигуряме възнаграждение на творците, инженерите, интелектуалците, с какви инструменти можем да осигурим функционирането и развитието на економическите сектори и на новаторските индустрии, с какви инструменти ще насърчи малките и средни предприятия и младите творци да трансформират, да превърнат европейската економика в економика, отговаряща на изискванията на стратегията 2020. Отговорът е ясен. Това е това са правата върху интелектуалната собственост. Всички са съгласни с това, че е, трябва да се защитават е, правата, но след е, но с развитието на интернет все още, като че ли мнозина не са разбрали, че трябва да се защитават и всичко онова, което се разпространява в интернет. Музика, филми, книги, видеоигри и програмни продукти. Интернет не трябва да. Интернет е изключителна възможност, от която трябва да се използваме и да ние гарантира, искаме да гарантираме достъп до интернет за всички граждани. Това е право. Само, че трябва да прилагаме интернет и правните текстове, които защитават правата върху интелектуалната собственост, защото става дума за, фундамент, за основно правило. В противен случай става, ще имаме джунгла, а там печели най-силния всъщност трябва да се запитаме какво искаме да унищожим творчеството и новаторството. Ние, европейските законодатели, ще се отеглим ли, ще се подадем ли на демагогия и популизъм или пък ще се окажем способни да се замислим и да поемем своята отговорност. Аз ви поставям въпроса, защото целта на този доклад се състои в това да се изпрати сигнал към комисията, за да можем да обединим усилията си и да намерим съответните решения. Нека да се откажем от популистският от популистските си настроения и да предприемем работа в общ интерес, да не оставим възможност на комисията сама да решава съдбата на творците е в наши ръце. Наши ръце. Дебатът е едва сега започва. Благодаря ви. Благодаря ви. Сега ще имат възможност да се изкажат пет оратори по процедурата за спонтанни изказвания. Някои от тях вече се изказаха в предишния дебат. За това ще се изкажат господин Пьотър, господин, господин Борис, господин Енч, господин Мандърс, госпожа Лихтенбергер и госпожа Ернхаузер. Господин Борис, заповядайте, имате думата. Шановни Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować Pani Galo. Дами и господа, бих искал да благодаря на докладчика за този добър и балансиран доклад, който потвърждава това, че Европейският съюз иска да защитава интелектуалните права и че ние наистина защитаваме тези права в Европа. Това отговаря и на съобщението на Европейската комисия по цифровия дневен ред, както и с творби, чието авторски права вече са изтекли и други творби. Както вече казах, този доклад е балансиран и това е негово предимство докладът не подхожда твърдо ограничително към фалшифицирането и пиратството, защото той предлага една система за увеличаване на информираността на гражданите, които могат да не осъзнават, че нарушават интелектуални права, т.е. права на други хора. В сравнение с други доклади, ние виждаме, че тук се предлага един добър модел. Ние имаме нужда от добър модел за търговия, която да защитава творците, новаторите, която ще защитава интелектуалните права, но също време ще дава възможност на потребителите да закупува на разумни цени продукти на интелектуалния труд. Смятам, че много добре е балансиран този доклад и благодаря на докладчика за това председателят. Сега ще отслабя малко правилата и ще дам възможността да се изкаже господин Руби, господин Енструм, господин Ян и госпожа Ройтова, защото тя беше докладчик в Имко. Сега ще съм по-гъвкав, но моля ви, изказвайте само в рамките на една минута, господин Енчи. Ședinte, консидер că raportul în dezbatere благодаря, господин председател. Аз мисля, че този доклад следва да бъде приветстван. Той е част от инициативата на парламента за защита на правата върху интелектуалната собственост. Ценя високо работата на докладчика госпожа Гало. Бих искал да очертая няколко аспекта, които според мен трябва да влязат в доклада. Първо, да се направи ясно разграничение между социално-економическото въздействие на неспазването на авторски права. Става дума за сериозни предразсъдъци, а това е доставчиците на електронни услуги не бива да бъдат подвеждани под съд заради действията на други хора. Господин Мандерс има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за доброто сътрудничество, госпожа Гало. В Комисията по правни въпроси и всички политически групи се ангажираха в дебата и то много активно и ние подадохме альтернативна резолюция за да постигнем баланс между хората, които подкрепят и отхвърлят доклада. За съжаление няма решение. Всички ние искаме повече иновации, повече електронна търговия, но не искаме по-голяма защита на интелектуалната, на интелектуалната собственост, на интелектуалните права. Ето защо искам да ви помоля да помислите при гласуването си и за нашата альтернативна резолюция. Очакваме предложение от комисаря, трябва ни правна рамка за защита на интелектуалната собственост. Непременно ни, трябва, ни трябват мултитериториални лицензи, това за момента не е възможно и това възпрепятства развитието на интелектуалната собственост. Госпожа Лихтенберг, благодаря, колеги. Не е случайно, че не може да постигнем споразумение в този случай, защото тук става дума за две различни неща. Може би, ако ставаше дума за защита на марките, ако се бяхме концентрирали върху това, щяхме да постигнем споразумение. Но когато се намесва и интернета, нещата се размиват, защото ни трябват други стратегии, различни от материалното право. Освен това, трябва да сме наясно, че всяко наказателно преследване в мрежата, когато става дума за нарушение на интелектуалната собственост, засяга и други аспекти, а именно накърняване на правата на гражданите. Освен това, когато в мрежата правя наказуемо достъпа до е, творби, то тогава накърнявам и ограничавам шансовете на интернета за култура и творчество. Така че обръщам се към вас, нека говорим и по-нататък по този въпрос. Това би било по-разумно и по-умно. Благодаря, госпожа Еренхаузер. Една минута. Господин Еренхаузер, е, този въпрос е много важен за нас. И въпреки това трябва да кажа, че не мога да подкрепя този доклад на госпожа Гало, защото той не отговаря точно на член 22, а не може да приема понятията на фалшифициране и пиратство а, и то по начина по който се използва тези понятия от комисията. Пиратство е използване на нелегално и разпространяване на а, творби нелегално. И по този начин много граждани се инкриминизират. Мисля, че Структурата, която е на лице в момента, е, трябва да се подобри, за да може да отговорим на всичките предизвикателства. Господин Кръг. Господин председател, собствеността, независимо дали физическа или интелектуална, е основен стълб на, на економиката. Ето защо е много важно да мислим за това как, а именно как да постигнем консенс по тази тема. Консенс. Трябва ни обслужване на едно гише, така да се каже. За това е важно за малките и средни предприятия, за потребителите, те да получат лицензите, които са им нужни защото именно тук интелектуалната собственост играе голяма роля. На нас ни трябва вътрешен пазар за интелектуална собственост. Трябва ни един език, на който да говорим в Европа. Но всеки език е важен културен артефакт. Ето защо трябва да имаме лиценз за всеки език и тези лицензии трябва да бъдат навсякъде в Европа. Трябва ни оперативна съвместимост и техническа неутралност за използването на интелектуалната собственост. И освен това ни трябват и санкции за онези, които накърняват правата на интелектуалната собственост и на търговското право. Благодаря. Госпожа Инструм, за една минута. Господин Инструм. Благодаря. ви. Има сериозни проблеми с този доклад. Ще изтъкна основния – непоследователността. Той казва с това, че няма факти и цифри, които позволяват да изградим законодателство. И след това докладът предлага или по-скоро критикува комисията за това, че тя не е предложила законодателство и предлага незаконодателни мерки и нататък. Съгласен съм с това, което беше казано в началото. Да, нямаме факти, нямаме цифри, като, ние като политици. И това е основен проблем. И за това европейските институции не успяха да формулират добра политика в този въпрос. Ще предложа резолюцията на социалистите, зелените и на Обединената левица. И ние там предлагаме. Нека първо да потърсим фактите и след това вече да изграждаме законодателство възоснова на това. Благодаря сега господин Я за една минута. Различните разпоредби на националните законодателства в областта на интелектуалната собственост са голяма пречка. Е, по този начин разпространението на интелектуалната собственост не става добре, не, не се опосредства в рамките на единния пазар. Интернетът представя и лесно използваема платформа е, за криминални действия. Хармонизацията на националните разпоредби е нещо, което може да се приветства и е предпоставка за едно по-добро функциониране на вътрешния пазар. Благодаря на докладчика и смятам, че по тези теми ще говорим още в бъдеще. Finally, Благодаря. Сега, госпожо Ройтова, заповядайте. Благодаря, господин председател. Както до... като докладчик от страна на комисията Имко, аз съм разочарована от това, че колегата госпожа Гало не възприе нашите препоръки. Между време Европейската комисия в отговор на моето запитване потвърди, че Необходимо е да се създаде европейски сертификат. И за това искам да ви благодаря, господин комисар. Ние трябва да се борим срещу фалшифицирани продукти, особено от Азия и трябва да се прилагат за това методите, изборени в доклада. Обаче е много жалко, че изникнаха такива непреодолими различия в мненията между депутатите в Европейския парламент, свързани с изтеглянето от интернета на материал защитен от авторското право. Не можем да изпращаме подрастващи в затвора за това трябва да не се допуска това, което в момента наблюдаваме, че защитават правата само на унези, които са притежатели на тези права, а не на потребителите. Председател, благодаря. И сега съм сигурен, че господин Бърния ще може да отговори на всички. Заповядайте, господин Бърния. Винаги слушам с голямо внимание това, което казвате под европейските депутати. Европейската комисия винаги има нужда от предложенията на парламента. Ето защо благодаря искрено на госпожа Гало и депутатите за този интерес към темата. Тя е много важна. А, това става дума за правата върху интелектуалната собственост. Докладът е предмет на много спорове и това е нормално. Мисля, че ни трябва, трябва да постигнем баланс между всички гледни точки. Нека да взема повод отказаното от господин Борис. Ефективната ефикасната защита на е, правата върху интелектуалната собственост е, дава, дума, дава, дава възможност да се запази е, творчеството и така да се каже, поминъка на творците. Не става дума, тук става дума за една идея на демок... в демокрацията, когато говорим за работата на журналистите, които заслужават да бъдат защитени, възнаградени както трябва. Господин Борис е, повдигна въпроса за здравето. Да, знаем, че има рискове свързани с фалшификациите. Искам да подчертая ангажимента на комисията да работи през следващите месеци в тясно сътрудничество с всички групи на парламента, за да се засили борбата срещу пиратството и фалшификатите. Комисията продължава твоите действия за насочени срещу нарушаването на интелектуална, правата върху интелектуалната собственост, както са законодателни, така и незаконодателни мерки. Необходими са позитивни мерки, като предоставяне на легални възможности. Мисля, че гражданите трябва да бъдат информирани и младите, но не само младите, за това явление, като се използват е, господин Екстрем повдигна въпроса за статистическите данни, свързани с последиците на пиратството и фалшификатите, последиците за обществото и економиката. Това е въпрос, който напомни господин Аншу. Комисията ще обърне особено внимание на изграждането на обсерватории и други мерки, които се съдържат в нашето съобщение от септември 2009 година за административното сътрудничество и, между, и диалога между различните сектори. През следващите месеци ще се разработи план за действие, който ще се основава от гледна точка на изследвания, на а, в, обучение на служителите, които работят а, в, на границите, върху на всички документи, всички изследвания, които сме направили. Също така ще обърнем внимание на, законода, на нормативната база за защитата на и правата върху интелектуалната собственост. Очевидно ни трябва европейски нормативен документ. Трябва ни балансиран и съразмерен подход, който да зачита правата на гражданите. Не става дума да се криминализират известни действия, по-конкретно страна на младите. Комисията през есента ще подготви един документ за защита на правата върху интелектуалната собственост. Господин Мандер зададе въпрос в тази връзка, но и госпожа Гало постави акцент върху необходимостта от подобна стъпка ние ще предложим изменения към текста, за да засилим защитата на правата върху интелектуалната собственост в Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин комисар. Очевидно докладът и дискусията бяха добре приети. Гласуването ще бъде утре. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Ферейра за превенция за природни причини от човека бедствия. Давам думата на докладчика за 4 минути. Господин Ферейра има думата.